съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство. Y hoy lo que nos va a hacer es presentar ya el proyecto. Ще разгледаме точката за интегрираната политика. Voy a ausentar un momento, con lo cual el señor Cadec intervendrá y además luego seguirá como presidente durante 15 minutos o 20 minutos que tengo que ir a una comisión a, a votar una cosa y volver.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 в различните езикови варианти. И аз предлагам 28 септември като крайен срок за предоставяне на измененията. 28 септември до обяд. Двадесет септември. Имате още една седмица на разположение. Не веднъж съм имал възможност да кажа, че предложението на комисията е абсолютно неприемливо е, за държавите, защото тук се предлагат някои сериозни изменения спрямо базисния регламент. Комисията иска да диверсифицира риболовните дейности, казва тя, но според мен това е различно от желания от нас модел за риболов. Това, което се предлага в член 2, се отнася до предприятията, които не се занимават пряко с риболовна дейност. Затова аз предлагам нещо, което би трябвало да създаде по-голяма заетост именно в риболовния сектор. Да се помисли и за съпътстващи дейности. Това е изменение 48. Освен това, трябва да кажа, че е много важна жизнеспособността на сектора. Тук комисията предлага допълнителна помощ и това е нещо хубаво, но не знам дали ще е достатъчно. Трябва да се работи за конкурентоспособността, устойчивостта на риболовния отрасъл. Същевременно всяка държава членка ще има своята оперативна програма и мерки с такава цел. Имаме и непромишления и крайбрежен риболов, обаче техните характеристики са много различни. И ми се струва, че не би трябвало да се налага една единствена дефиниция на европейско ниво, както прави комисията. Е, промишления и крайбрежния риболов е различен от боководния риболов, така че трябва да се помисли за друго предложение. Аз бих предложил дефиницията тук да се остави на самите държави членки. Това е изменение 42 и 52. Същевременно предложението на комисията не се спира на реалните проблеми – на риболовната дейност, например риболовния флот. Знаем, че средната възраст там е 52 години и съгласно Евростат трябва, Евроста трябва да се мисли за безопасността на борда и също така за запазване на морската екосистема. Ние сме разглеждали множество доклади и изменения. Знам, че повечето от вас като че ли е, не са настроени положително, що се отнася до подновяването на флота. Е, но аз съм изложил моята гледна точка. Същевременно е вярно, че има и други доклади, като например разгледаните миналата седмица в Страсбург. Спомняте си доклада по собствена инициатива по Атлантическата инициатива. Там също разглеждахме въпроса за риболовния флот и различните решения на един труден сам по себе си проблем. Не знам дали някой иска да каже нещо в залата по този въпрос. Не. Но така или иначе, вие вече гласувахте в пленарна зала, именно по разглежданата тема. Имам 98 изменение, което е свързано с изваждането от употреба на старите кораби. Необходимо е да бъдем по-селективни и също времено да търсим по-голяма мощност. Защото по-малките съдове няма да разширят капацитета въпрос на риболовната дейност в Европа. По-скоро трябва да се извършва по-малко риболовна дейност, но по-добре. Ако ще имаме увеличаване на капацитета, аз вече заявих какво е моето становище. Необходимо е, както казах, да се подобрят условията за труд и безопасност на заетите в сектора. Затова ние се застъпваме за модернизиране и също така за замяна на двигателите. Но не е необходимо да имаме свръхмощни кораби, точно обратното. Също така, ще се спра на забраната за изхвърляне на риба. Нещо много сериозно, което трябва да се направи веднага. Е, идеята за пълна забрана на изхвърлянето на риба е интересна, но ми се струва, че трудно може да се изпълни на практика по-настоящем. Целта е да има постепенно и сериозно намаляване на изхвърлянията. Това е нещо по-постижимо. При ФМДР обаче не се предвижда никаква подкрепа за заетите в сектора тогава, когато има е, природно бедствие или неблагоприятни природни условия. Знаете, че в резултат на такива фактори те преустановяват своята дейност, да не виждаме каква подкрепа може да им се окаже според мен трябва да се помисли за фондове за взаимопомощ. Нещо, което ще компенсира до някъде заетите в сектора и за цените на петрола. Нещо, което наистина ги засяга пряко. На второ място имам изменение 131 и предложения и мерки, които ще позволят на заетите в сектора да продължат своята дейност дори и след временно преустановяване. Аз мисля, че ние трябва да насърчаваме и професионалното обучение, както за е, заетите в сектора, така и за собствениците на кораби. Имаме и 93-то изменение с мерките за младите е, заети в отрасъла, защото трябва не само да имаме подновяване на флота и на корабите, трябва да има едно подмладяване и на извършващите риболовна дейност. Аз настоявам и върху екс-анте въвеждане на задължителните норми свързани с условията за труд за рибарите. 141 изменение разглежда инвестирането в прекратяването на изхвърлянето на нежелана риба. Според мен, комисията предлага вид инвестиране, но мисля, че може да се помисли за инвестиране в самите пристанища – да се инвестира в съществуващата инфраструктура на тези пристанища. Имаме и 70-ти член. Аз искам да се запази инструмента по него, който според мен е много важен. Това са изменения 137 и 138. Имам предвид помощта за съхранение, което е важен инструмент. Хубаво е, че комисията също така обръща внимание и на партньорството с академичния сектор. Най-късно до 2020 година би трябвало да се постигне поставената цел – Аз предлагам също така ставката за съфинансиране съгласно изменение 145 да стигне до 75%. Комисията, освен това, обръща внимание на устойчивото развитие на човешкия капитал, на защитата на околната среда и на човешкото здраве. За мен това също е важно и смятам, че трябва да се разглежда като нещо допълващо риболовната дейност, а не конкурентна на него. Също така трябва да се разглеждат въпросите на развитието на местно ниво в крайбрежните зони. Необходимо е да се представят различните сектори и аз самият, както казвам в доклада си, и аквакултурите, и риболова трябва да имат водещо значение. Това е 134-то изменение. Накрая ще подчертая нещо важно. Интегрираната морска политика. Знаем какъв бюджет предлага комисията какво се предвижда за малките и средни предприятия, всъщност това е 4 пъти по-голям бюджет от съществуващия по сегашната политика. Това е добре. И в този случай малките и средни предприятия могат наистина да се възползват, но не знам дали това ще е достатъчно при риболова и аквакултурите. Аз предлагам таван от 5% при малките и средни предприятие. Това е изменение 67. Уважаеми колеги, както виждате, моето предложение е доста амбициозно. Не би трябвало този фонд да затруднява рибарите, а напротив, той трябва да бъде един инструмент в полза на модела, който искаме да разработим – аз съм на ваше разположение, уважаеми колеги. Докладчиците в Сянка също. Те са готови да обсъдят предложението. Знам, че вече има предложения за изменения. Те не са толкова много. И както казах, крайния срок е 28 септември. Благодаря ви. Сега съм готов да ви изслушам. Подкаст, това поле. Alors Alors, excusez-moi, parce qu'en plus, euh, Gabriel m'a donné la présidence. Donc, euh, euh, Carmen, Madame Fraga. Carmen. Gracias. Yo... Благодаря. Desordenado, pero bueno, lo cual va en contra de lo que he dicho de sistematizado. Исках да подходя по-систематично, но малко се обърках. На първо място, преди всичко, благодаря за този доклад. За първи път ни се предлага такъв Европейски фонд за морско дело и рибарство от страна на комисията, така че имам въпрос именно към комисията. Отправен е апел към държавите членки да представят оперативни планове, а комисията не представя нищо. Според мен би било редно комисията, точно колкото и държавите членки, е длъжна да представи някаква работна програма, някакъв вид оперативен план. Това, което се иска от държавите членки. На второ място за подпомагането на флотите, аз съм против тези помощи за модернизация. Това всички го знаете. Основният регламент ако беше тръгнал по пътя начертан от комисията, лично аз щях да апелирам никой да не ги подкрепя. Но сега нещата са по-различни, необходима ни е известна приемственост, за това някои видове финансово подпомагане трябва да останат, но трябва да имаме предвид, че те водят и до известно парализиране. Сега за индустриалния риболов. Аз съм против промишления, дребния и непромишления риболов, извинете. Не съм съгласна с сегашната система. То, тя трябва да се подобри, но всяка държава членка да има собствен дребномащабен и непромишлен флот, това би било дискриминационно спрямо флотовете на други държави членки, които експлуатират рибни запаси в същите води. Освен това, може да се стигне до дискриминация между различните планове, оперативни планове за експлоатация. Примерно между френските и а, холандските риболовни кораби. В фонда има и, така да се каже, положителна дискриминация на дребномащабния и непромишлен риболов. Разбира се, че трябва да подобрим а, дефиницията, но критериите трябва да са единни за всички. Тъй, че се надявам, че всички заедно ще намерим начин компромисно да стигнем до общо валидна дефиниция. По-нататък. другите интервенционни мерки, всъщност остана само една, с нея съм съгласна. Но тук е включено някакси всичко. Така че искам да попитам тези 2% от средния годишен производствен, средното годишно производствено количество дали остават. И сега социално-економическите съпътстващи мерки. Смятам, че в рамките на този фонд те са доста ограничени. Такива мерки до сега винаги са ги били ориентирани към пълното прекратяване на дейности. Ако и сега останат нещата така, размерът на помощите трябва също да се запази, за да има компенсация. Впрочем, аз съм за създаването на кризисен фонд, който да се намесва в извънредни ситуации, като природни бедствия и прочие. Член 72 обновяване на рибарството и аквакултурата. Мисля, че тук ми липсва нещо за обработвателната промишленост. Според мен в член 72 трябва да се предвидят и допълнителни мерки в тази насока. Що се отнася до останалото, не съм съгласна за заличаването на диверсификацията. Диверсификацията винаги е играла положителна роля и за това не съм съгласна с вашето предложение. Ще спра до тук. Разбира се, че ще внеса писменно съответните предложения за изменение. Благодаря. Благодаря ви, Кармен, за тези обяснения. Разбира се, че ще ги имам предвид. По дефиницията на непромишления риболов или подновяването на флода, разбира се, че ще говорим за това и аргумента за дискриминация. Това също ще го разгледаме при обсъждането. А сега давам думата на нашия колега Ярослав. Dziękuję е, panie przewodniczący. Szanowni państwo, е, chciałbym się ustosunkować do trzech najważniejszych z mojego punktu widzenia kwestii. Благодаря, господин председател. Позволете ми да изразя три бележки. Първо, за член 28, предложение за изменение 98 модернизация на флота, без да се оказва по-нататъчен натиск върху морските запаси. говоря за модернизация, а не за ремонт. Да, аз съм за модернизация, ако обаче се спазват съответните условия и ако се запази балансът между потребностите на сектора и задължението капацитета на риболовното усилие да не се увеличава защото иначе модернизацията може да бъде опасна и да доведе до увеличена експлоатация на рибните запаси. Съгласен съм, че трябва да се инвестира в кореби, но ориентацията, ориентацията трябва да е съвсем друга. Голяма част от флота на Европейския съюз оказва влияние върху рибарството изобщо, с което играе и роля по отношение на екологичните условия и сигурността на самите рибари. На второ място предлага се изменение на член 42 но то трябва да се обсъди по-задълбочено, защото в момента не отразява действителните потребности на сектора в държавите членки. Ето защо трябва да се помисли за възможности за подпомагане на речния риболов във вътрешността на териториите. Той обаче се базира на други принципи и там са по-различни е, е, потребностите от инвестиции. В... А, що се отнася до морския риболов, фондът не предвижда ограничения за инвестиции. Корабите са друг вид кораби, различни от тези за сладководния, за морския, в корабите в речния и езерния риболов са по-различни от тези, които се използват в морския риболов. И този вид риболов продължава да бъде под контрола на държавите опира се на съвсем други параметри. Освен това, в доклада се прави препратка към член 17 във връзка с критериите за разпределение на средствата между държавите членки. Към момента обаче параметрите и критериите не са достатъчно ясни, а те трябва да бъдат надеждни и преди всичко трябва да са на лице съответните статистически данни, на които се базират тези параметри. Освен това, методите, които се използват, трябва да са утвърдени. В противен случай не можем да проведем по същество дебат за морския фонд, фонда за морско дело за периода 2014-2020 година. По-нататък, трудно е да се започне работа по оперативната програма. Говоря за оперативните програми на държавите членки. Критериите, освен това за разпределение на средствата, трябва да бъдат такива, че достъпът до средствата да не се ограничава вследствие на участие в сегашни схеми за подпомагане. Благодаря. Euh, Благодаря ви, Ярослав. Разбирам, че както и Кармен, вие не сте за подновяването на флота, но не сте срещу идеята за модернизирането. Ще имам предвид това при измененията. Исках да отговоря и на Кармен. Това, което вие казахте за заличаването при запаса, ще разгледаме този въпрос. Очевидно става дума за някаква грешка, но вие имате право. А сега давам думата на нашия колега Гуидо. Тато. Ще бъде съвсем кратък. Вие свършихте много добра работа. И вече говорихме за някои точки. Вие изказахте собствено мнение и с една част от вашата позиция аз не съм съгласен, въпреки че една част от тях са много полезни. Една част от предложенията ви биха понесли подобрения в предложението на комисията. И искам да направя някои допълнения. Става въпрос за регламента и в момента обсъждаме неща от е, основния регламент. И става въпрос за пряката връзка между е, обновяването, модернизирането, опазването на младите екземпляри, инвестиции в е, обучение. Всичко това са основни аспекти, които вървят паралелно. Господин Кадек е, е запозната с моето мнение като докладчик в Сянка и смятам, че ще е, постигнем добър напредък. Съгласен съм с Кармен, е, която иска да има определение за дребномащабна и неиндустриален риболов. Това е трудна задача, защото в нашите държави има голямо многообразие и да се намери единна дефиниция не е лесно. Затова предлагам по-скоро да намерим дефиниция за индустриалния риболов. Можем да започнем отзад напред и да се попитаме кое не е дребномащавен риболов и по този начин да се договорим. С една чаша е или наполовина пълна, или наполовина празна и можем да подходим по принципа на изключването. И да се попитаме кой риболов не е индустриален когато формулираме предложенията си за изменения, можем да се ориентираме към този принцип. Например, бихме могли да обърнем внимание на регионализирането на реформата в морската политика. Регионализирането ще бъде важно за следващите години и можем да достигнем до списък с а, качества, зад които да стоят регионални системи. Тоест, ако започнем а, да малки средни предприятия и да минем по-различните видове риболов. А, малък, тоест, дребномащабен до индустриален. Така че дефиницията за мащаб, или едро и дребно, е, едри дребен риболов може да бъде възможност и за политиците да насочат средствата от фонда. Така ще бъде възможно предприемането на действия на регионално ниво от страна на държавите членки и действията ще отговарят на потребностите в регионално отношение. По въпроса модернизиране или обновяване ще бъда по-драстичен. Този въпрос засяга и условията на работа. Смятам, че тук трябва да сме още по-гъвкави. Особено ако искаме да привлечем млади хора да работят в този сектор. Или екологизирането на дейността риболов. Опитът от Италия е следният. Имаме малък набор от възможности, предимно на регионално ниво. Така че нямаме инвазивен риболов за сметка на околната среда, а имаме по-природосъобразен подход Така че можем да кажем, че обновяването на флотата е по-приемливо. Въпросът е как дозираме тези мерки за постигането на целите ни. Диверсификация и категоризиране на мерките. Ако очакваме усилия в посока по-малък по обем риболов, то трябва да се разработи система, която да можем да подкрепим, така че доходите на рибарите да бъдат допълвани по други начини. Трябва да съберем още данни и да направим, да инвестираме в съответните проучвания. И накрая още една важна забележка от моя страна – Господин Кадек а, направи някои тълкования, с които аз не съм напълно съгласен, но водихме разговори за кораби, за рибари, за възможности, за улов, интегрирана морска политика. Не сме споменали до сега едно нещо, нито в основния регламент, нито сега стана въпрос за рибите. Смятам, че трябва да обърнем внимание и на рибите и трябва да предприемем мерки, които са обърнати в тази посока. Така че една част от средствата във фонда трябва да потекат, според мен, и в тази посока. когато говорим за е, регионите, за зоните за риболов, то трябва да има и такива, в които риболовът да е забранен е, поне за определен периоди от време. Според мен тези това време на покой трябва да въжи за а, е, зони забранени за риболов. Тоест, е, трябва да се грижим за рибите, за флотата и за зоните. Всички тези мерки ще бъдат в посока опазване на рибните запаси и това би било истински квантов скок. И действително ще постигнем рязко подобряване и на качеството а, и ще мислим повече за морето. Cada uno, por favor, vamos a intentar atenernos al tiempo. Благодаря. Сега има шестима желащи да се изкажат. Всеки получава по 10, по 5, 3 минути. Госпожа Радос. Благодаря. Алан, поздравявам те за работата, но смятам, че ще имаме доста трудности. Докато четох доклада ти, си мислех, че а, това е нещо като списък с пожелания за коледа, с множество подаръци, които човек си пожелава. Дали всички неща, които ти изброяваш, могат да бъдат финансирани, се попитах аз. Отношение на обновяването на флотата. Смятам, че това е съвършено нереалистично. Докато има свръхкапацитет, на флотите, този въпрос изобщо не може да се обсъжда, иначе самите ние ще станем смешни в нашите искания. По отношение на дребномащабния риболов, Надявах се, че в докладът Ферейра ще стигнем до някаква дефиниция продължаваме да се нуждаем от такава дефиниция. Смятам идеята на Гидо Милана за много интересна, но докато нямаме дефиниция, ще имаме проблем. Изхвърляне на улов. Много е трудно да се реализират. годишно се унищожават 1,8 милиарда тона годишно и смятам, че е много трудно да стигнем до някакво удовлетворително решение. А, по отношение на надбавките на бензин, националните държави могат да го направят, но не смятам, че това е задача на Европейския съюз. Изплащането на премии на е, е, рибарите – по-скоро не са част от нашите а, приоритети. А, същото въжи за кризните фондове. Принципно съм съгласна, но трябва да внимаваме. Например, в а, селското стопанство сме изправени пред планини от а, масло и с всякакви други а, аномалии на пазара. Трябва да внимаваме това да не се случи с а, римбарството. А, ти си възприел едно към едно решението на съвета. Решението е до 2015 година или до 20 година а, да се вземат ответните решения. Аз не смятам, че това е реалистично, смятам го за проблематично и аквакултурите трябва да бъдат подкрепени в Европа. Не бива да сме зависими от внос и трябва да разработим подходящи инструменти. И последно за интегрираната морска политика. Точно тя е причината новият фонд да носи това име. Разбира се, че точно по този начин се добиваме с повече средства за рибарството. И, но и тази задача трябва да бъде а, разгледана какъв точно е съставът на фонда и за какво са предназначени следствата. Благодаря, госпожо Радос. Госпожа Левин. And, uh, благодаря ви, господин председател. Аз не съм всъщност докладчик в Сянка. Колегата Ромейра е докладчика, но ще представя мнението на групата. Изменение 48, в което се разглеждат субсидиите за обновяването на флота, за нас е абсолютно неприемливо – мисля, че и европейските граждани ще се съгласят. При такава економическа криза не може парите на данакоплаците да се използват за такива надбавки. Така или иначе, флота и без друго има свръхкапацитет в момента и не може изобщо да се обсъжда неговото обновяване това ми се струва задънена улица. След като има економическа криза, защо тогава да не отпускаме субсидии, хората да си е, отварят малки магазинчета или да си купуват е, малки плавателни съдове. Не разбирам, но съм напълно срещу това изменение. Вижте, Елан, миналата седмица в Страсбург наистина проведохме гласуване и там думата renewal беше заличена. Знам, че тя е включена във вашия доклад, но миналата седмица нямаше е, разделно гласуване. Там спечелихте, но се надявам да не спечелите този път. След това, ако има излишък от риба, мисля, че най-доброто място за нейното съхранение е морето. Затова не съм съгласна с вашето изменение за помощта при съхранение. Струва ми се, че риболовните практики могат да станат по-устойчиви от екологична гледна точка, ако подкрепим промените при селективното риболовно оборудване и съоръжения. Добра е и подкрепата, предвиждана по фонда за забраната на изхвърлянето на риба. По член 13 ние ще направим своето предложение за изменения. Смятаме, че инвестирането на борда, когато държавата членка не е показала какъв е балансът между риболовните възможности и съоръжения, не бива да се допуска. Първо трябва капацитетът да бъде приспособен така, че да отговаря на наличните риболовни ресурси. Иначе, ако се подпомага модернизирането, обновяването на съдовете, то това не отговаря на доброто изразходване на средствата на дънакоплаците. Съгласни сме с госпожа Ракас и казаното за диверсифицирането. Заличаването на диверсифицирането би било грешка. Така или иначе имаме свръхкапацитет. И понякога хората търсят други възможности за заетост. Така че една такава диверсификация в рамките на риболовния сектор е нещо добро. Може да е, свързана с започване на работа в ресторант или в туристическия бизнес – Иначе не се ли направи това, ще има все по-голям натиск за повече риболовни възможности, нещо, което ние не искаме. Бих желала да се обърна и към господин Милана, който вече не е в залата. Той каза, ние за всичко говорим, освен за рибите. И наистина е така. Според мен, фондът за морско дело и рибарство би трябвало да се използва и за намаляване на излишното страдание при риболовната дейност. Ето тук могат да бъдат използвани парите на дънакоплаците. Мисля, че това бяха моите бележки. Но накрая ще кажа – Вашия доклад е тясно свързан с доклада на госпожа Рога по основния регламент. И за това не знам дали крайният срок 28 септември за измененията не идва твърде скоро, тъй като ще трябва да имаме предвид и двата текста. Благодаря ви, госпожо Левин. мисля, че ще успеем да, се, да спазим и графика. Господин Томас, благодаря ви. Господин председател, благодаря и на Аля за този доклад. Доста време го обсъждаме вече, за това ще се опитам да бъда кратък. Като че ли на повърхността има едно общо съгласие – искаме повече риба. От друга страна обаче, виждаме, че <laughs> под повърхността има огромни различия. И за никого не е тайна, че тези различия са най-вече по отношение на това, какъв да е капацитета, трябва ли да има модернизиране. Като говорим за капацитет, тук трябва да сме много внимателни и да отчитаме различните аспекти на този капацитет. В противен случай си играем на думи. И ми се струва, че превръщаме цялото упражнение в чисто интелектуално. Нека кажа няколко неща. Ако двигателите станат по-екологични, ако използват по-малко дизелово гориво, казваме ние, нека си стоят в морето. Ами това звучи много хубаво, особено като чуем екологичен двигател, но забравяме, че това означава по повече риболов. Затова когато говорим за модернизиране, нека не забравяме как се отразява то върху капацитета. Така стигам до един голям проблем. Ако флотът остане непроменен, то тогава дребномащабният риболов ще има реални трудности. Той няма как да се конкурира на пазара. Ето защо ние трябва да помислим какво можем да направим, за да облегчим живота на дребномащабните рибари. Исках да се спре на аквакултурите, но така или иначе аз представлявам една протестантска култура и за това не искам да отнемам повече от времето ви. Благодаря ви, госпожа Гирлинг. Благодаря ви. С удоволствие ще се съобразя с даденото време, но като че ли тези от нас, които са от последните изказващи се, винаги са в по-неблагоприятна позиция, както и да е. Искам да кажа, че приветствам голяма част от казаното. Аз се застъпвам за една обща дефиниция е, за дребномащабния риболов, но мисля, че, както каза и господин Милана, ние така или иначе стигаме до нещо сходно с дефиницията на активния стопанин в селското стопанство – не съм сигурна обаче, че вашето предложение дефинициите да се разработят на ниво държава членка е непременно добро, защото имаме и нивото на регионалната риболовна дейност. Няма да се спирам на основния регламент, но тук имам някои проблеми. След това стана дума за модернизирането. Според мен то би било твърде скъпо и без друго няма достатъчно средства, така че нека не тръгваме по този път. Ако бих направила някакво изключение, то е само за насърчаването на селективните риболовни съоръжения. Много приятно ми беше да видя, че и докладчика и някои от другите оратори се спряха на въпроса за свръхкапацитета. Не мисля, че фонда трябва да се използва за фондове за взаимопомощ. Така или иначе е, в всички сектори трябва да се борим срещу неудачното ползване на публични средства. Нека бъдем по-интелигентни, по-целенасочени. по интелигентни по целенасочени за да може опор да се изпълни успешно чрез този Европейски фонд за морско дело и рибарство. Не може да покрием всичко. Би трябвало ресурсите да се насочат в по-голяма степен и към събирането на данни. Е, говорим за устойчивост, нека тогава да разработваме наистина устойчиви политики в бъдеще. Приветствам някои от измененията, като предприемаческата инициатива и това, което се казват за диверсификацията, но понякога тази диверсификация може да означава и свръхкапацитет. Накрая приветствам подкрепата на докладчика за устойчиви зони за риболов. И е хубаво, че се обръща внимание на дребномащабния риболов, където ще имам предложения за изменения. Благодаря. Ще бъда много дисциплиниран. Искам да благодаря на докладчика господин Кадек, защото много конкретно говори за средносрочната финансова рамка и фонда за рибарството прави много ясни предложения за това как да постигнем целите и да ги подплатим финансово, целите формулирани в основния регламент. И няма да има никакъв смисъл да обсъждаме, примерно да няма смъртност между рибите, ако не дадем на нашите рибари възможност да си закупят нова техника за риболов и да ги финансираме. Що се отнася до изхвърлените количества, сме в същото положение. Искаме да намалим изхвърленията, но трябва точно да знаем какво ще правим с разтоварените на суша количества. Прилов е, на рибно брашно ли ще го преработваме, ще го продаваме ли или какво? Говорим за свръхкапацитета на риболовния ни флот, който бил най-големия проблем на Европа. Няма такова нещо, защото никой не знае какъв е този капацитет. Лично аз не знам какъв е в Германия, Португалия, Испания или където и да е и господин Ленка Дета, говорим за съвместна модернизация на флотовете, модерни машини и двигатели, първото, което трябва да направим е регистър на корабите, които изобщо оперират в европейски води. С какви дължини са, какъв тонаж, каква водоизместимост и така нататък. Така че комисаря, госпожа комисарят хубаво казва, че няма нужда от нов капацитет. Не, старите просто отпадат, а се създават нови мощности, нови кораби, които могат да бъдат по-екологични, защото ще бъдат по-модерни, трябва да бъдем по-рационални и ще намерим решение. И ако искаме да направим привлекателна професията на рибаря в бъдеще, трябва да предложим на младите хора, които ще привличаме перспектива. Трябва им, госпожо Родос, не само риба за това, а и тази риба няма да се появи чрез все повече забрани и допълнителни защитени зони. Имаме Натура 2000 Говорим за регенеративни енергии, е, офшорни инсталации има къде ли не. А крайбрежният риболов бива все по-изместван и изтласкван. Просто трябва да се опитаме чрез МС2 и устойчивия риболов да съхраним биомасата в бъдеще. И още нещо важно за аквакултурите, частни инвестиции. Да, но и публичните изследователски институти, които изобщо могат да създадат аквакултури, трябва да бъдат финансирани. Благодаря ви за внимание. Благодаря. Е, Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Аз също искам да благодаря на Ален за свършената работа. Действително е отрешаващо значение да се погрижим този фонд да послужи на рибарството и на рибарите. Това е най-важното. Тук съм съгласен и ми се иска да не отклоняваме вниманието си от този въпрос. Подпомагането на дребномащабния риболов е неминуемо, още повече като имаме предвид конкуренцията на промишления пазар. Нямаме други шансове. Що се отнася до въпроса за модернизацията, всяка модернизация, всяко укрепване на капацитета води до едно и също. Еми, помислете си, сменяте си мотора на колата, двигателя и можете да се движите по-бързо. Но и това не е ограничено, защото зависи с какъв бензин си карате колата. Ако капацитетът и мощността на двигателите останат същите, няма да успеем да укрепим рибарството. Това, което се предлага за корабите тук е решаващо наистина. В моята страна има кораби на по 45 години. Това е рибарския флот. Няколко скутера с дължина по 17 на метра. Ако ги заменим с нови или модернизираме, ще е добре. А но не съм съгласен тези кораби да се заменят чрез модернизиран промишлен флот, защото тук сме призвани да защитим дребномащабния риболов. А и това е в полза на околната среда. Дребномащабния риболов, малките флотове, това е което ни е нужно, а не огромните промишлени кораби. Що се отнася до изхвърлените количества, да, добре е идеята, добра е идеята за складиране, но от друга страна не бива да разбиваме рибарския сектор. Така че в крайна сметка аз ще подкрепя доклада. Благодаря. Благодаря. Ah, un, un minuto, un, vamos, 30 segundos. Само една минута. Само едно изречение. Искам да ви помоля този фонд да се приеме съгласно основния регламент. Е ФМДР да се приеме съгласно основния регламент, иначе няма смисъл. ¿Cómo? Es el, lo, todo lo contrario de lo que se había planteado. Es decir, вие казахте обратното на това, което планирахме. С това приключваме дискусията. Обаче първо ще гласуваме основния регламент, а чак тогава финансите, нали това искахте да кажете, а не обратното. Комисията, заповядайте. Gracias, presidente. Eh, sí, muchas gracias, presidente. Muy, muy brevemente, eh, la Comisión eh, благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Комисията, разбира се, ще провери всички предложения на докладчика с голям интерес. За сега не искаме да вземем отношение по това. Само две неща. Първо, комисията в светлината на днешната дискусия остава с убеждението, че е направила добро предложение. Беше отправен съвсем ясен въпрос към комисията за финансите и моя колега Доминик ще отговори на този въпрос. На въпроса на госпожа Фрага, нека кажа, че не става дума за програмиране, а по-скоро тук парламентът прави своя преглед ежегодно. Това не е някаква многогодишна програма, доколкото знам аз при този бюджет. Bien, dicho y escuchado esto, vamos a dar la palabra al señor Добре. Сега давам думата отново на господин Кадек за заключителни думи. Е, Първо искам да благодаря на всички колеги е, за тяхното участие. Аз ще отговоря и на Кармен, и на Ярослав, както и на Гуидо, Енрике, Изабела, Агнес. Разбира се, нямам време да отговоря на всички въпроси и всички теми, които бяха повдигнати, но най-важното на първо място идеята на Гуидо той каза, че е трудно да се даде дефиниция на промишления риболов. Може би е по-лесно да определим това, което не е непромишлен риболов. Наистина е интересна идея. По диверсифицирането. Нека обясня какво предлагам аз, защото ми се струва, че бях превратно разбран. Разбира се, че трябва да има диверсифициране, иначе ние трябва да си затворим вратите. Обръщам се <laughs> и към колегата, който очевидно мисли, че аз съм някакъв дядо Коледа. Но така или иначе знаем предвидената сума от комисията по този фонд. Очевидно, че трябва да се съобразяваме с бюджетните ограничения и че трябва да направим своя избор. Но както казах, аз не съм дядо Коледа. Иначе съм съгласен с повече от казаното, но ми се струва, че понякога опозицията срещу моите идеи е по-скоро от идеологически характер. Защото така или иначе ние можем да стигнем по, до съгласие – но аз много внимателно изслушах вашите изказвания. Те бяха интересни, бяха свързани с темата. Вернер, обръщам се и към вас. Конкретните цели. Наистина, Европейския фонд за морско дело и рибарство трябва да даде конкретни отговори. Но тук се връщам и към това, което съм казала на мнозина от вас. Ние всъщност в наши дни не знаем какъв е капацитета на европейския риболовен флот. И след като не знаем какъв е този капацитет, как може да говорим за свръхкапацитет? Извинете, уважаеми колеги, но ми се струва, че още веднъж говорим на едро. В някои зони, може би наистина се извършва много активен риболов, но като цяло не можем да излизаме с заключения за капацитета, след като не го знаем. Също времено дали трябва да вземем решение по този фонд преди или след решението по основния регламент, то аз бих предложил да работя с докладчиците в сянка и с председателя, да обсъдим датите и да предложим това, което е най-уместно, ако нямате нищо против. Може би идната седмица ще бъдем готови с конкретната дата като срок за изменения. Благодаря ви. Сеньор Cade, а ми ме parece bien esa posición. Благодаря, господин Кадек. Това е добро предложение. Единственото, което трябва да направим като заключение е да решим другата седмица можем да свикаме заседание, но трябва да определим и срок за даването на предложение за изменение, защото не можем да спазим срокът от 28 Предлагам да определим крайният срок след нашата среща, така че за момента не можем да дадем предложение за крайен срок за изменение. Най-рано срокът ще бъде 28 септември. Най-рано. Точно така. 28 или след 3 месеца, няма значение. Във всеки случай срокът все още не тече. Sí, señor Penas. Eh, gracias, presidente. Simplemente un, un breve comentario. Es que eh, respecto al tema de los plazos. Комисията. Още едно кратко предложение за сроковете. Искам да ви припомня от името на комисията, че всичко свързано с Фонд за морско дело и рибарство, разбира се, не е изолирано. Има и други свързани с това фондове и трябва да вземем решение, което да се вмества в сроковете с останалите пет фонда. Сега, може да изглежда, че имаме време, но всъщност разполагаме с доста по-малко. Знаете, че сме доста опитни в управлението на времето. Bien, pasamos al punto 12, modificación del reglamento 1342. Сега преминаваме към 12-та точка от дневния ред. Изменението на регламент 1342 от 2008 година на съвета за запасите от Атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлуатират тези запаси. Давам думата на госпожа Доц, след което давам думата на двамата представители на регионалните консултативни съвети. всички присъстващи ли са на лице. Госпожа Доц. Госпожа Доц, благодаря ви, господин председател. Няколко от комисиите искаха аз да докладвам върху лисабонизацията на решението на съвета за треската. Принципно аз съм готова да работя по тази тема. Срещнах се с различните делегации. Разгледахме темата. Едно нещо е пределно ясно. Лисабонизацията на този план е всъщност нещо напълно разумно като цел. Но на нас ни трябва един изменен план за възстановяване на запасите от треска. Освен това искаме и план за множество видове. Така или иначе, регламент 1342 от 2008 година замеди един по-ранен регламент. Там се разглеждаше също треската. За нас възстановяването на треската е нещо много важно. През юли 2011 година, след едно заседание на СТЕК беше подчертано, че сегашният план не може да разчита на подкрепата на заинтересованите групи. Заключението беше Планът, подкрепен от заинтересованите, обаче би имал по-голям шанс за успех, защото тогава те ще допринесат за този успех – тази връзка ми е особено приятно да подчертая подкрепата на заинтересованите групи и съответно регионалните съвети по рибарство от Северно море и други райони. И също така различни неправителствени организации. Тези регионални съвети всъщност помогнаха да се очертаят практическите страни на плана. И използването на риболовните води от съответните флоти. Например, в Ирландско море, в мой избирателен район, няма никакъв интерес към треската. Регионалните съвети дадоха своите становища на Европейската комисия продължава работата и с неправителствените организации, за да се очертае пътя напред. Миналата седмица комисията най-сетне излезе с измененото предложение за дългосрочния план за възстановяване на треската. От консултациите с отрасъла се вижда, че тези планове се приветстват. Предвиждат се данъчни мерки, облегчения, при риболовни съоръжения, добри за треската. А вчера, заедно с други колеги от тази комисия, аз организирах среща с индустрията, на която да обсъдим изхвърлянията. Трябва да кажа, че бях много насърчена от високия брой евродепутати, които присъстваха. Много ми беше приятно също така, че индустрията успя да представи своя анализ пред самите евродепутати. Според мен това е добрият начин на работа. И за това наистина се радвам, че ще проведем обсъждането днес. Трябва да кажа, че съм работила много по промените след Лисабонския договор и възстановяването на запасите от треска. Мой доклад сигурно ще бъде готов следващия месец. Мисля, че тук трябва да търсим един паралелен процес и да го направим много бързо, за да може да се даде зелена светлина на измененията на комисията. Така че с нетърпение очаквам работата ни през идните няколко седмици. Трябва да кажа, че приветствам и участието на регионалните съвети, но ще ви помоля да ме извините, че малко по-рано ще напусна заседанието днес, защото имаме група от мой избирателен район, който е в Северна Ирландия. Те са тук в парламента и след 20 до 30 минути най-много ще трябва да се срещна с тях. За това се извинявам предварително, но с удоволствие ще изслушам колегите. Така, давам думата на двамата представители на консултативните съвети и първо давам думата на представителя на Северо-Западния регионален консултативен съвет. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за поканата. Темата е много важна за Северо-Западния регионален консултативен съвет или РКС. Трябва да кажа, че аз самият представлявам единодушното мнение на членовете на този съвет, а не само индустрията. Подготвил съм една поредица от слайдове. Разглежданата тема е много важна за нашия съвет. Възстановяването на треската е несъмнено сериозен въпрос. За това и ние сме разгледали някои междинни мерки. Те трябва да бъдат активно разработени и изпълнени до края на тази година. Проведохме множество дълги срещи, работихме с фокус групи, за да стигнем до изработването и на един дългосрочен план – но днес искам да обърна внимание на две неща. Междините мерки, които са изключително важни, за да се намери едно наистина работещо на практика решение при треската. На второ място искам накратко да въведа ново понятие, което разработихме в нашия регионален консултативен съвет. То е всъщност и в заглавието на първия ми слайд, който ще представя. Но преди това искам да уточня. Е, в нашия регионален консултативен съвет разгледах, трябва да разгледаме три плана. Единият е, е в северната част, другия в район 7А в Ирландско море, и третият в зона 17, пак част от Северно море. Нещо, което е в нашата компетентност. Разполагам само с няколко слайда, които съм подготвил, но трябва да подчертая следното – за нас междинните мерки са част от намирането на реално решение. Е, в съществуващия план за възстановяването на треската има само пет разпоредби, които трябва да се изменят. Имам предвид регламент 1342. Първо, член и премахването на автоматичното намаляване на максималния допустим улов с 25%. За 2012 година на някои места имаме нулев максимален устойчив улов. Как тогава може да се направи това намаление? Необходимо е наистина да се търси някаква корекция, но не по този начин. На второ място нещо изключително съществено – режима за риболовното усилие. Тъй като имаме тези намаления с 25%, имаме нужда от един такъв режим, особено в зона 6А но този режим за сега не работи на практика и не постига поставените цели. Затова искаме замразяване на усилието, докато не се въведе реалния план за възстановяване на треската в неговия окончателен вариант. На трето място ми се струва, че разпоредбите в член 12, точка 4б са твърде сложни, твърде трудни за изпълнение. Те трябва да бъдат опростени. Необходимо е да могат да се направят и бързо съответните изключения. Разпределението на риболовното усилие – това е третото предложение за изменение от наша страна. Вече споменах 25 намаление, което трябва да отпадне в този случай. На четвърто място ще спомена разпоредбата за разпределение на допълнително риболовно усилие при високоселективните риболовни съоръжения това се разбира от само себе си. И в Регионалния консултативен съвет за северо-западните води ние е, бяхме наистина много за един такъв текст, но за съжаление виждаме, че на практика мярката не работи. За това ни се иска част от текстовете да отпаднат, други да бъдат опростени, и да се търси съгласуваност с техническите мерки за опазване. Няма да навлизам в подробности, но, както казах, има пет проблема, на които трябва да се намери решение. И накрая пак при междинните мерки трябва да кажа, че ние сме изправени пред една абсурдна ситуация, когато някой започне да използва по-голямо око на мрежата, обикновенно за това биват наказани. Така или иначе, ТРТ е по-малко откол... на мрежата, отколкото ТРТ-1. Но се оказва, че когато се премине към по-големия размер, вие не само, че не сте насърчени, а обратното. И следователно не се постига целта на разпоредбата. Това са основните ключови въпроси при междините мерки и на тях трябва да се намери отговор. Ще се спра и на дългосрочната перспектива. В нашия консултативен съвет сме отделили доста време на това, което според нас е един изцяло нов дългосрочен подход за зона 6А, Демерсания риболов в Западна Шотландия – както и в Ирландско море. Ние изготвихме документ по този въпрос през месец юни 2012 година. Принципно заключението е, че сегашният режим на управление по регламент 1342 и съответно междините мерки не изпълнява своето предназначение – Тук нямам предвид само зоните, включени към северо-западните води. Или с Кагерак и Кагерак, а и, и Балтийско море. Според нас е необходимо да се търси подхода на специфичната зона. Пак се връщаме на въпроса за регионализацията. Не може да има универсален подход. Не може да има един аршин за всички. Дори при сходства, както е в северо-западните води, пак трябва да се търси специфичен подход към съответната зона, що се отнася до треската. В северо-западните води имаме смесен риболов в голяма степен. Не може треската да се разглежда сама по себе си. Необходимо е да се мисли за смесения риболов, за биологичните аспекти, за техническите аспекти на флота. Също но ние работихме дълго върху тези принципи и набелязахме някои основни елементи по подхода. Като че ли се използват много подвеждащи термини по-настоящем. Например, максимален допустим улов. Не може да се говори за максимален допустим улов, когато не се отчитат изхвърленията на риба. Според нас е необходимо да търсим много по-реално изражение и да се отчитат изхвърленията на риба. Също времено ще кажа, че ние се опираме на солидни научни данни, които идват от множество държави членки. Обедени сме, че можем да излезем с изцяло нова концепция за това как да се решат проблемите в 6А и 7А. На този етап сме стигнали по-далеч с понятието за 6А, отколкото за 7А. Нещо друго, което разглеждаме по-настоящем. Контрола на риболовното усилие. Със сигурност и ако бъркам, трябва да ме поправите, но мисля, че и комисията е стигнала до този извод. Контролът, който се основава на дни в морето, не е подходящ за зона 6 при треската. Затова ни се струва, че при новия подход трябва да се откажем от този принцип. Също времено, ако имаме една система, която се основава на целия улов, то трябва да помислим не само за максимално допустимия улов, трябва да си зададем въпроса как можем да отговорим на нуждите при рибарството. Пак ще кажа, универсалният подход не работи. В момента ние разчитаме на работа в съдействие, подписваме партньорства за риболовна дейност и мисля, че този нов подход трябва да продължи. Елемент от новия подход е борбата с изхвърлянето. В някои от зоните пък имаме и проблема с недостига на риба. Съгласни сме с някои от предложенията, които се правят, но ще разгледаме най-съществените от тях и бъдеще отново ще говорим пред тази комисия, ще поставим своите искания и пред Европейската комисия. Това е всичко от мен. Благодаря ви. Muchas gracias. Señor y ahora damos la palabra. Благодаря. Нека сега да служим, да, слу, да чуем господин Дис от РАК 19. Благодаря ви, господин председател. Аз съм Бари Гис. Искам да ви благодаря за тази възможност. Ще представя гледната точка на регионалния консултативен съвет за Северно море. Всъщност, днес говоря в качеството си на председател на групата за демерсален риболов в този река Се. Нашата работа се опира на различни научни становища и план за управление, както и предложения за подобрения. Работиме в тясна връзка с STCF, като търсим възможности за промяна. Комисията предлага междинни мерки до приемането на окончателния план при демерсаните видове. Това може да се очаква да стане през 2014 година, тъй като все още се финализират научните данни. Но така или иначе, предложението на комисията вече е на финалната права и въпреки, че някои от неговите аспекти трябва да се доуточнят, а и могат да се доразработят според нас, то може да се каже, че е хубаво, че предложението отразява предложенията и на СТЕК, на научния комитет и на регионалните консултативни съвети. Целта на предлаганите промени. Първо, плана трябва да си постигне е, задачите. Аз съм съгласен с казаното от Шон току-що. А именно и ние, и СТЕК смятаме, че е, Планът е да се намали смъртността при рибите, както и улова при треската. Междинните мерки имат и още една цел, а именно да се намали натиска заради автоматичните годишни намаления. Имаме и нежелани последици. Е, всъщност тези регионални планове често водят до големи изхвърляния. Струва ми се, че междинните мерки предвиждат и изключения за кораби, които всъщност ловят пренебрежимо малки количества риба трябва да се замразят риболовните усилия според нас, тогава когато те са контрапродуктивни, но това да се прави според отделния случай, да се разглежда спецификата на всеки вид риболов и развитие на запаса. Тъй като ИЦЕС не предоставя научно становище, се смята, че трябва да се търси научен подход според отделния случай, а не принципа за 40 45%. Нещо, което приветстваме. При риболовното усилие се следва принципа за отчетност, което също ни харесва – Имаме и изменение спрямо плана на управление, нещо, което отива много по-далеч от препоръките на научния комитет. Това, което ни притеснява е, че по-настоящем съветът и парламентът като чили стигнаха до задънена улица при обсъждането на правомощията за плановете на управление – а тези мерки, както казахме, са междинни. Те само трябва да запушат дупката, докато стигнем до цялостния подход при смесения риболов. За нашият консултативен съвет е много важно мерките да се приемат по скоростната процедура. В противен случай, какъв е смисъла от едни междинни мерки, които няма да запълнят съществуващата празнина. Освен това, трябва да кажа, че за разлика от ОДО и контролирането на усилията, има разпоредби, като член 13, които насърчават избягването на улова на треска. От тук е и по ниското ниво на изхвърляния, нещо, което работи. Но в хода на изпълнението на плана ние видяхме, че именно такива елементи трябва да се насърчават. Пак ще кажа избягването на улова на треска и от тук избягването на изхвърления. Накрая, нека отбележа, че ни се иска наистина тези междинни мерки да бъдат приети това е сериозна стъпка напред. Освен това, междините мерки отразяват становищата и на научния комитет, и на регионалния консултативен съвет. Важно е и за риболовните запаси тези мерки да се приемат. Благодаря ви. Много ви благодаря. Сега, разбира се, първо давам думата на членовете на комисията, госпожа Лювин. Sí, sí, perdón, Thank you very much. Uh, and... Благодаря. Благодаря и на всички оратори. Много беше интересно да чуя и мнението на район, регионалните консултативни съвети. Имам въпрос към първия представител. Казахте, че искате общ ОДО но точно това означава общ допустим улов. Така че обяснете ни точно как смятате да сработи това, което предлагате. Смятате, че сегашните количества ОДУ са грешно изчислени? Освен това, вие казвате, че предложението, което сега е пред нас за адаптация, транспониране на регламента не е подходящо и трябва да се промени. Това го питам ви като уточняващ въпрос. Благодаря, госпожо Левин. Госпожин, господин Кун. Благодаря, господин председател. Благодаря и на двамата представители на регионалните консултативни съвети. Те се изказаха в прав текст. Защото рибарите са първите, които забелязват, че даден запас е зле и те, въпреки че имат квота за ОДУ, са принудени да полагат по-голямо риболовно усилие. Затова искам да попитам, какви научни изследвания има по запасите от Атлантическа треска по отношение на хвърлянето на хайвера, размножаването и е, местообитанията в Северно море. Освен това, новите поколения ежегодно могат да се изчислят статистически. Знае се също така научно колко години минават, докато настъпи полувъзрялост на екземплярите, така че може да се изчисли кога запасите могат да се възстановят. Разбира се, като изключим случаите, когато хайверът е увреден, когато храната е, необходима за първите седмици, не е на лице и така нататък. Но все пак може да се изчисли общата биомаса и в крайна сметка да се установи в какъв порядък а, е, трябва да бъде устойчивият риболов, за да се изчислят новите количества общ допустим улов. А, е, освен това, искам е, трябва, това е много важно по отношение на този важен вид. Благодаря. Няма други желаящи да се изкажат. Госпо, господин О'Донахил. Uh, uh... Благодаря, господин председател. Благодаря и за въпросите, които бяха зададени. Надявам се, че ще успея да отговоря, особено по отношение на изчисляването на ОДО. Точно така е. По отношение на запасите от Атлантическа треска при Северна Шотландия, всъщност количествата ОДО бяха нулеви но имаме смесен риболов, в който се случва да има и обратни изхвърляния в морето при улова. Така че това, което твърдим, че ОДУ не взема предвид изхвърлянията и ние предлагаме нов подход. Имаме зона 6А, която е различна от другите. И именно там се сблъскваме с огромния проблем с изхвърлените количества. Това, което е важно, е а, смъртността от риболов да се намали при всички видове риболов, независимо от това дали става дума до, за риболовно усилие или обратно изхвърляне. И трябва. След като вземем всичко това предвид, можем да изчислим по-реално количество общо пустим улов, И, и, и то такива ще, бъдат, ще става въпрос за такива количества, които петкратно ще надвишават нулевият сега ОДУ. Това е съвсем нова концепция, нов подход. и трябва да помислим какви ще са ефектите от него. Е, най-важният ефект ще е намаляването на смъртността от е, риболов. Ние смятаме, прогнозата ни е, че за 3 години от сегашното ниво на смъртност, което е високо, ще стигнем до ниво 4 но при общ допустим улов 1000 до 2000 тона годишно вместо сегашните 0 тона. Така ще дадем възможност на запаса да се възстанови, но нещо повече, но и нещо повече. трябва да бъдем в състояние да упражняваме контрол, че веднъж определено едно количество общ допустим улов, всеки риболовен съд се придържа към него. Ето защо много сериозно обсъдихме въпроса в нашия регионален комитет и приехме регионален документ за така наречения изцяло документиран риболов. Много се радвам, че ми зададохте въпроса, за да представя тази съвсем нова концепция. В нашия регионален консултативен комитет сме твърдо убедени, че именно това е изходът и начинът да прекъснем тази спирала, която върви надолу и да възстановим запасите от атлантическа треска в нашите води. Още нещо, не е по-малко важно. Аз очертах два сценария. От една страна, нашият регионален комитет е много загрижен защото плановете за управление на запасите от Атлантическа треска са много тревожни за нас. Трябва да се опитаме през следващите 3-4 месеца непременно да намерим преходно решение. Въпреки това, се нуждаем и от преразглеждане на този план за управление на запасите от Атлантическа треска, тъй като не смятаме, че този план може да постигне целите си. И смятам, че ако не намерим реално решение, още следващата година ще изпаднем в изключително негативна ситуация. Благодаря сега господин Галагър. Не искам да навлизам в подробности, но вчера и днес чухме доста неща и ако действително успехме да привлечем заинтересованите страни и да изслушаме тяхното мнение, това ще бъде само в наш плюс. Така че ще повторя нещо, което казах вчера. Изслушваме съвета, комисията, колегите, но тук Чуваме гласа и на хора, които искат да има устойчиво, устойчив риболов. И смятам, че трябва да реагираме положително към искането да се предприемат мерки, свързани с петте члена, които бяха споменати в представането на нашите колеги и здравият разум а, ни говори, че а, трябва да подхождаме реалистично и трябва да сме направим така, че а, екологията и устойчивостта да бъде в центъра на нашите усилия. Председателят благодаря господин Дис. Благодаря. Един от въпросите беше за научните обосновки на предложенията от страна на регионалните консултативни съвети. Обикновено имаме научен сътрудник, учен, който подпомага нашата работа и ни предоставя съответните данни ние използвахме и новите възможности, които ни предлага научно-технически и економически комитет. Участваме в различни заседания. А, обсъждаме най-новите данни за рибните запаси, проверяваме дали действително се постигат поставените цели и в крайна сметка имаме един добър диалог с Международния съвет за изследването на морето. В този смисъл поддържаме чудесен диалог с научните среди и всички най-нови данни са част от нашата стратегия. Имаме един крайен пример, вестник Sunday Times – веднъж публикува едно съобщение за изключително ниският брой, малкият брой екземпляри от атлантическа треска, които живеят в Атлантическия океан. Действителният брой е 21 хиляди. В крайна сметка можем да кажем, че шеста поредна година риболовният, рибният запас от Атлантическа треска се увеличава, смъртността спада и бихме могли да имаме и по-добри резултати, ако бяхме променили и общите допустими улови и квотите. Така че смятам, че предложението, което правим за промяна в законодателството, върви в тази посока. Председателят, благодаря. С това приключваме обсъждането на тази точка от дневния ред и а, преди да приключим, давам още веднъж думата на комисията. Благодаря. И ние искаме да благодарим на представителите на регионалните консултативни съвети за техните представяния. Днес бяхме в ситуация, в която представителите на сектора а, по някакъв начин а, предварително назоваха всички решения, които предстои комисията да вземе за промени в регламента. Ние ще включим всички предложения за изменения, които чухме до сега и ще вземем всички нужни мерки за реализирането и за приемането официално на всички предложения в съвета. Освен това, обръщам внимание на мненията на представителите на сектора, които чухме за устойчивост на риболова на Атлантическа треска и начина, предложен от тях, да се прекъсне тази нисходяща спирала – на развитието. Оценката на научния съвет, за съжаление, не може за момента да постигне целите си, но целите не се постигат, защото не са реализирани всички предвидени мерки. Това казаха и представители на бранша. Трябва да продължим усилията си за да бъдат предприяти всички мерки, които да осигуряват устойчивостта на риболова на Атлантическа треска. Научният съвет направи своята оценка, чухме и реакциите на бранша и на националните органи. По този начин успяхме да разпознаем и слабостите на нашето планиране и всички тези слабости или недостатъци на нашето планиране а, смятаме да отстраним с а, настоящото предложение. Това преработено предложение ще съдържа временни мерки. Няма да бъде изцяло нов план. А, нашите научни кадри в момента работят върху един изцяло нов план, който се надяваме да ви представим за бъдеще. Искам само да ви помоля да подходим експедитивно и новото предложение на комисията да бъде бързо обсъдено и е, одобрено. Председателят, преминаваме към следващата точка от е, дневния ред. Технически и контролни мерки в Скагерак. Изменение на регламент 750 от 98 и 1342 от 2008. Сега ще чуем едно първо изложение по този въпрос от комисията, която е компетентна. I... Благодаря ви. Преди да представя предложението за техническите мерки в Скагерак, исках да кажа каква е предисторията. Скагерак е сравнително малка област, но се включват водите на Швеция, Дания и Норвегия. Много от традиционните риболовни стопанства – всъщност пресичат границата между водите на ЕС и норвежките води. До сега действаше споразумението за Скагерак, съгласно което шведските и датските кораби можеха да извършват риболовна дейност на 4 морски мили в норвежки води. Но Както знаете, сега Норвегия отменя това споразумение и от 8 август 2012 година нататък е, плавателните съдове на Европейския съюз трябва да отговарят на законодателните норми за Скагерак. Ние, разбира се, имаме различни законодателства. ЕС от една страна и Норвегия от друга. За да се избегнат проблемите, решихме да хармонизираме техническите мерки във възможно най-голяма степен. Но европейското законодателство се различава от норвежкото при изхвърлянията на риба. По-настоящем Норвегия забранява изхвърлянето на множество видове – като е задължително рибата, уловена в норвежки води, да се разтоварва. Както знаете, това не отговаря на европейското законодателство, защото при маломерните риби имаме изхвърления, съгласно нашето законодателство. Ако не хармонизираме много бързо мерките си с оглед на норвежкото законодателство, нашите кораби ще имат проблеми при риболов в норвежки води. За да се реши този проблем, който вече е неотложен, Европейският съюз и Норвегия решиха да създадат работна група по Скагерак, която да разгледа и изготвянето на забрана за изхвърлянията. Работната група ще представлява заинтересованите групи, индустрията, националната администрация, казахме ние, и групата изготви доклада си миналия март. Възоснова на препоръките, комисията изготви настоящето предложение. Наистина подходът беше отдолу нагоре. Подход наистина регионален – работихме заедно, за да набележим необходимите мерки за решаване на проблема. Предложението на комисията въвежда забрана за изхвърлянето в Скагерак. Това е нещо, което изпреварва заключенията по реформата на опор. Но решихме, че трябва да дадем решение на специфичния проблем във връзка с поразуменията за Скагерак. Без забрана за изхвърленията в Норвегия ще е много трудно традиционния риболов да продължи както до сега. Нека подчертая, че това предложение не бива да се разглежда като прецедент за опор. Напротив, ние само се опитваме да решим конкретен проблем. Надявам се, че така ще натрупаме известен опит, който да ни води при решенията за бъдещата реформа. Сега накратко. Основното в предложението. Първо, задължението да се разтоварват всички видове, упоменати в приложението. Това са около 15 вида, за които искаме двустепена забрана на изхвърлянията. Същевременно тази забрана ще влезе в сила с влизането в сила на регламента. Това е първият етап а вторият етап ще бъде забраната и за други видове две години по-късно. Имаме и задължението за разтоварване на целия улов, като размера на окото трябва да е по-малко от 32 мм. Прави се изключение при криловите риби – В този случай ние се водим от конкретните видове в региона и ако правим изключение, то е защото при някои видове риби трудно може рибата да се пусне отново и да бъде жива. От тук и задължението за разтоварване. Член четвърти въвежда задължение за корабите. Те трябва да разполагат с пространства за всички видове риби. И когато изчерпят квотата за дадена риба, трябва да се върнат в пристанището заради забраната за изхвърляние. Така че корабът трябва да е проектиран по такъв начин, че да може да се изпълни квотата и нищо повече. Член 5 е за младите екземпляри. Уточнява се, че риба под минималния размер не може да се продава за човешка консумация – като размерът за съхранение отговаря на размера, който е минимален за разтоварване. Но се предвижда възможности за бърза корекция при необходимост. Възоснова, разбира се, на научните данни. Член 6 оточнява какви да са риболовните съоръжения. Въвеждат се технически мерки с цел по-добра селективност. Те са съвместни заедно с Норвегия. В параграф 2 се насърчава бързото въвеждане на други видове риболовни съоръжения с по-добра селективност. Така имаме една по-голяма гъвкавост. Член 7 въвежда правилото на едната мрежа. При едно излизане в морето, корабите могат да използват само един вид риболовно съоръжение. Всички останали трябва да се оставят на страна на съхранение. Съгласно член 8. При излизане в морето се следват приетите норми, дори и при риболов в други зони. Например, когато един кораб започва риболов в Скагерак, но след това се премести в Северно море, той продължава да работи по същите норми и в Северно море. Ако започне своя риболов в Северно море, обаче, тогава няма да има право да извършва риболов в Скагерак по време на същия риболовен рейс. Имаме и глава трета в предложението, която въвежда мерките съгласувани заедно с Норвегия. Ще се спра на член 11. Това е задължението за кораби под 50 метра да бъдат оборудвани с наблюдателни камери от 2014 година нататък. Това трябва да се приложи спрямо всички кораби на 12 метра от 1 януари 2015 година нататък. Член 12 тук настояваме държавите членки да въведат национални мерки за проверка по националните си програми за контрол. Така че, ако има някакви дерогации или нови мерки, тези нови мерки да бъдат ефективни. Предложението включва и изменения на дерогации. Ще се спра на две от тях. Корабите по този регламент се изключват от режима на риболовното усилие. И втората дерогация може да имаме гъвкавост при квотите от 25% при първата година и 50% при втората година, след това 10% по всички видове покрити от забраната за изхвърляния. По искане на сектора търсим гъвкавост между различните години, като тъй като това се прави за първи път, имам предвид забраната за изхвърляне, ние ще натрупаме и опит. След това, с оглед на Лисабонския договор, сме включили разпоредби за делегираните актове и актовете за изпълнение. Предлага се комисията да приеме съответните делегирани актове. А за да отговорим на време на техническия напредък, и да проявим необходимата гъвкавост в този случай, ние в комисията би трябвало да можем да приемем делегирани актове по несъществени елементи, като например изменения при задължението за разтоварване на целия улов или при селективността на риболовните съоръжения. Както казах, ние те първа ще натрупваме опит и се надявам, че всички ние ще проявим необходимата гъвкавост, за да се съобразим и с научното становище. Предлагаме и акт за изпълнение за определяне на селективността на риболовните съоръжения, например при минималните изисквания за електронното видеонаблюдение отдалеч. Както обясних в началото, приемането на това предложение е спешно. Тук бихме призовали комисията да позволи разглеждане колкото се може по-бързо. Искаме това и от съвета. Вече уточних, че в момента нямаме споразумение с Норвегия, което да позволява продължаването на риболов от страна на ЕС след 1 ноември. Това предложение обаче позволява да се въведат необходимите правила. И в резултат на това европейските кораби, корабите на Европейския съюз, да могат да извършват риболов, като се съобразяват с различните норми, въжащи в Норвегия. Благодаря ви. Господин Кун, благодаря, господин председател. От е, повече от 6 месеца обсъждаме обща политика в областта на ребарството. А от 2010 година имаме работна група за Скагерак. Тя е съвместна на Европейския съюз, т.е. Дания и Швеция и Норвегия и е, те отдавна обсъждат задълженията за разтоварване на суша, което е фемизъм за забрана за изхвърляне. И сега изведнъж е, ни надвисва заплахата, че трябва час по-скоро да приемем регламента, че нямаме шансове, трябвало и съвета да се съгласи. Това, от което се боя, е, че ни се предопределя какви а, забрани за изхвърляне, респективно задължения за разтоварване на а, сушата ще ни бъдат наложени. Тоест ние да се задължим съдовете да бъдат след 2014 година на подпълно електронно видеонаблюдение, значи е, първо по-големи, е, по-дълги от 15 метра, след това по-дълги от 12 метра – когато оперират в, на територията 3А, те трябва да се придържат към изискванията, но сега виждаме, че и като излезат от нея, пак трябва да се придържат. Според мен всичко това е ужасно бързаност. Например, кой определя кои видове имат по-високи шансове да оцелеят? Кой определя критериите по отношение на риболовно съоръжение и риболовен а, сезон. Селективни устройства, какво зна, означава от това? Тук става въпрос за 30-40 вида в приложението и за тях е записано, че от 2012 година тези изхвърления ще са а, забранени, а след 2014 пък тотално ще се забрани. Сега ни се говори за квотите, Първата година гъвкавост в размер на 25%, следващата година 15% и за в бъдеще 10%. Добре, за мен това е положителен, положително начало. Можем да поговорим за това, защото трябва да имаме аргументи в ръцете си, да убедим риварите, че е, в своите е, доводи че толкова са важни тези видове и така нататък. Тъй, че има много неща, които непременно трябва да се обсъдят. Ето, по-малките съдове имат а, не... За по-малките съдове това ще представлява непропорционално усилие. Контролните механизми, които имаме в Европейския съюз, до голяма степен са а, електронни технологии, всеки риболовен съд, всеки рибар, който излиза в морето, трябва да се регистрира пред компетентния си орган. Имаме автоматична система за идентификация на корабите, имаме сателитно наблюдение. Постоянно знаем скоростта на кораба, кога започва риболовното усилие, защото в момента, в който си намали скоростта, естествено, че вече има риболовно усилие. Капитанът е длъжен два часа предварително да влезе във връзка с контролният орган на съответната държава членка, в чието води се намира. Тъй, че имаме такъв Big Brother, че сега още едно видеонаблюдение ми се вижда много а, прекалено. И освен това е необходимо да си оставим повече време за дискусия. Защото ако имаме такъв регламент, ако той е достатъчно ясен, той ще бъде и част от е, общата е, политика в областта на рибарството. В основния ни регламент имаме е, съответните разпоредби. Според мен тук се бърза прекалено. Трябва аз ако съм докладчик, трябва да се, имам своите докладчици в сянка, трябва да имам време да се консултирам, да се консултирам с държавите членки. Въобще съм много критично настроен. Сеньор Кристенсен. Господин Кристенсен. Так for det, herr øh, formand. Og som udgangspunkt er jeg enig i de fleste af de ting. Благодаря, господин председател. Нека първо да кажа, че в а, повече, в, до голяма степен съм съгласен с господин Кун в връзка с забраните за изхвърляне. А, Замисълът е добър, но ще е много трудно до 1 ноември нещата да бъдат приключени. Даже и 1 януари би бил един прекалено прибързан срок, защото наистина има много неща, които трябва да се изяснят, а не разполагаме с кой знае колко време в момента. Ето защо ще ми позволите да повдигна някои въпроси. Комисията каза, че не бива да се създава прецедент за други споразумения. Промишлеността, бизнесът обаче е доста изнервен и сега относно спазването на такива разпоредби. Аз също смятам, че трябва да бъдем внимателни. Трябва да внимаваме да не подценим е, рибарския бранш и е, индустрията, бизнеса. Трябва да ги въвлечем при вземането на решения. Знаете, че през последните години бяха направени някои грешки, няма е нужно да ги повтаряме. Необходими са ни специалисти, които добре познават материята и те трябва да участват от самото начало. Комисията се е отнесла доста конструктивно обаче възниква все един и същи въпрос. Кой до този момент е участвал в работната група, за която говорим? Защо не сме получили оценка на въздействието? в която да се казва какво би станало, ако имаше а, забрана за изхвърляне в Скагерак. Това се отнася до всички държави членки, не само до тези, които споменава комисията. Холандия, Германия, Великобритания. Всички са засегнати от условията в Скагерак. Някой да е говорил с тях, някой да ги е попитал за мнението им. И освен това комисията каза, че е необходимо постоянно видеонаблюдение така наречената електронна система за наблюдение от разстояние. Защо норвежците нямат такава система? Ще се хармонизираме, уж обаче норвежките съдове няма да имат такива камери. Нищо, че не са член на Европейския съюз, но какъв ще е ефектът от правенето на такава разлика? Освен това се питам, ако не приемем регламента на време, какво ще има забрана за риболов в Скагерак и така нататък. От сега очаквам с нетърпение работата с докладчика, защото ще е много интересна. И още нещо. А, Скагерак е част от ОПОР. Регламентът е част от ОПОР. Комисията ни предлага нещо, трябва да внимаваме да не вървим по пътя на най-малкото съпротивление. Норге införde ett Благодаря, господин председател. Норвегия 1982 година преди 30 години въведе забрана за изхвърлянето. А, имаше проблеми с а, е, реализирането на, този, на тази забрана и Норвегия не иска да толерира тези трудности. т.е. желанието на Норвегия е съдовете от Европейския съюз да изхвърлят нежелания улов в водите на Европейския съюз, не в норвежки води. Взехме обаче общо предложение и искаме да решим проблемите с изхвърлянията господин Кун каза, че прибързваме с тези решения, но а, ние можем да сме пионери с а, иновативни решения в областта на а, опазването на околната среда. А, какво лошо има в това да имаме водеща роля и тя да бъде а, залегнала в основния регламент? Смятам, че е абсолютно възможно е, трите споменати е, държави да бъдат водещи във въвеждането на забрана за изхвърлянията. Норвегия е показала, че това е възможно. Предложението на комисията показва как е, това може да изглежда на практика. Аз имам няколко въпроса, имам и критики към предложението на комисията. Първо, възможно е т.е. възможността изхвърленията да бъдат използвани вместо това за благотворителни цели. Имаше критика дали това няма да се заде пазар за подобен вид улов, но не само в Швеция, Дания и Норвегия би могъл да се пласира този улов и да бъде използван за приготвяне на ястия, които да бъдат безплатни. Второ, става въпрос за минималният размер на рибите възоснова на научни данни. Според нас размерът на рибата е достатъчно малък, поне на атлантическата треска. Ако още веднъж позволим улва на още по-малки риби, това означава, че те няма да са достигнали по-възрялост. И тук може да попитаме комисията защо прави такова предложение. Трето, има видове риби, като например различни ръкообразни и атлантическа треска, които а, биват улавени в едно и също риболовно съоръжение. Има и други видове риби, които попадат в този смесен улов, като например някои видове мерланг. Има компромисно предложение какви риби да бъдат изхвърлени. Всъщност не е трудно да се разбере как работи риболовният бранш и може да се прецени кога и в какви случаи трябва да се изхвърля риба. Тоест, не е толкова трудно да се контролира и да бъдат въведени механизми за контрол. Госпожа Фрага. Имам въпрос към комисията и към господин Кун. Техническите мерки. Не са ли те залегнали в някое международно споразумение. Става въпрос за правното основание. Не, не са ли записани тези мерки някъде вече? Може би комисията ще може да отговори. Е, грация, президенте. Е, Благодаря, господин председател. се присъединявам към мнението на докладчика. Разбира се, че се нуждаем от време за подготовка, за задълбочаване на темата, но и работата на комисията беше доста тежка и много хора работиха много интензивно по този въпрос. тоест, Норвегия ни. А, засегна неподготвени и трите държави Швеция, Дания и Норвегия, но, но и Германия. Трябваше да работят в тази посока, както и Великобритания. Всички тези държави предприеха политически мерки за решаване на ситуацията. И още през януари беше направено политическо изявление, че държавите забраняват улова и се присъединяват към забраната на изхвърлените в Скагерак. На техническо ниво доста мислихме по какъв начин това да намери отражение в нашето предложение – но от друга страна искахме тази работа да бъде свършена от експерти. Имахме работна група, в която включихме и представители на промишлеността, а, именно хората, които ще реализират тези мерки. Включихме и неправителствени организации, всички работихме заедно на експертно ниво, за да разработим както техническите мерки, така и мерките за контрол, наблюдение. Работата ни беше много интензивна. И резултатът и беше формулираният в предложението ни текст. Разбира се, че не искаме да а, предрешаваме обсъждането. Но тук проблемът е подобен на регионализацията. Както предоставяме на сектора и на държавите членки възможност за сътрудничество, за определене на мерките и по този начин регионализацията почти автоматично е дадена И не смятам, че а, има предрешаване на обсъждането на тези въпроси. Напротив, получаваме възможност да а, разберем в дълбочина какво, какъв ще бъде ефектът от а, планираните от нас мерки. Тоест ще имаме нещо като пилотен проект, в рамките на който ще установим какви трудности се появяват, за да можем да ги включим в общото обсъждане на реформите на а, морската политика. Каква ще е реакцията на Норвегия в случай, че съответните мерки не бъдат одобрени в кратък срок. Ние сме дали сигнал на Норвегия, че нашите процеси на вземане на решения са по-дълги, че имаме нужда от повече време. За сега имаме само джентълменско споразумение – в резултат на това няма да имаме проблеми до средата на ноември. Оставаме в контакт с нашите партньори в преговорите до момента, докато не се вземе окончателно решение. Но рибарите в тази зона ще имат съвсем конкретни проблеми. Тоест, те трябва да спазват или европейското законодателство, или норвежкото, но не могат да спазват и двете едновременно. Така че те ще са между чука и наковалнията и това ще бъде проблем за тях. Зададохте ми също въпрос могат да бъдат използвани разтоварените на брега а, риби. Дали ще се използват за благотворителни цели или не, уловът, който иначе е трябвало да бъде изхвърлен, но сега трябва да бъде разтоварен, може да се използва за благотворителна цел, за да се избегне създаването на а, стимул да се а, използва този нежелан улов. Това действително е проблем, който трябва да се обсъди. за техническите мерки и дали няма международно споразумение, което да ги регламентира. Тези технически мерки са необходими на европейските флоти. И всички цялото адаптиране на сегашната нормативна база за да могат а, флотите, които а, плуват под европейски флаг, а, да извършват легална дейност, те трябва да спазват тези мерки. А, по отношение на оценка на въздействието не сме го направили до сега, защото според европейското законодателство не можем да го направим, тъй като става въпрос за споразумение с трета страна, в случая с Норвегия. Тоест нямахме също така и време, за да, да, за да извършим това, тази оценка на въздействието. Председател, благодаря. Мисля, че с това приключихме работата по тази точка от дневния ред. 14-та точка е отложена за следващия път. По 15-та точка съобщение на председателя относно решенията на координаторите. На координаторите тази сутрин те бяха направени. Следващото ни заседание ние на 8 октомври след обяд и на 9 октомври и преди и след обяд. Сега благодаря на всички за изказванията, за работата. Ще се видим следващия път. Закривам заседанието.